Уважаеми колеги, мисля, че е време да започнем, защото вече и закъсняваме. Можем да започнем с първата точка, приемане на дневния ред. Трябва да съобщя, че госпожа Гардини е в съгласие с докладчите в Сянка е иска да се отмени гласуването на нейния доклад за 15 септември за извънпътната подвижна машинария. Ако няма ам, възражения за а, промяната в дневния ред, значи дневния ред е прият съобщение на председателя. Днес има устен превод на 22 езика. И заседанието се излъчва в интернет след, чрез приложението e-meeting. Трета точка. Съобщение, а, ам, точка. Трето съобщение на председателя относно препоръките на координация 25 юня и 7 юли. Ако няма възражения до да обяд, тези препоръки ще се считат за приети. Тук средня, сред нас е госпожа Карол Дишбург, министър на околната среда. Благодарим, че е тук, за да ни представи приоритетите на председателството за следващото 6 месечи. Благодаря на министъра за това, че дава възможност на членовете на нашата комисия да зададат въпроси и веднага ви давам думата за уводните ви слова. След това ще а, дадем начало на дебата с нашите членове на комисията. Моля. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, Радвам се да мога да бъда тук и да имам възможността да ви представя програмата и приоритетите, свързани с околна среда на Люксембургското председателство на Европейския съвет. Темите, които са наши приоритети, зависят, разбира се, и от е, законодателните предложения, направени от Европейската комисия и от, разбира се, и са свързани с тези, които тя оттегли. Бях лично много разочарована от работната програма на Европейската комисия за 2015. Пакетът е, от законодателни мерки за кръговата економика – беше оттеглен под претекст, че няма да има споразумение, като работата в парламента и в съвета тък му започваше. Име... По тази тема искам да ви благодаря за вашият ангажимент, защото кръговата економика е един голям шанс за всички нас да направим нашата економика по-конкурентно способна и да управляваме по-добре заедостта. Новото предложение, което очакваме тази есен, ще дойде от Люксембургското председателство и ще следи за това нивото на амбиции да не се ограничи само до разширяване на компетенциите на комисарите, но това ниво на амбиции в околната среда да бъде засилено. Отбелязах си резолюцията, която Европейския парламент прие на 9 юли в пленарна зала в Страсбург и искам да поздравя докладчицата госпожа Сепа Пити Кайнен, както и докладчицата в Сянка за великолепно свършената работа. Разбирам, че вашата институция има същите цели, както и Люксембургското председателство. Относно законодателните теми, директивата за таваните на националните тавани на емисиите е измежду нашите основни приоритети за следващите 6 месеца. Предложението за националните тавани е ключово за намаляване на замърсяването на въздуха и смъртните случаи, свързани с това замърсяване. Дори и някои от делегациите все още да проверяват предвижданията на ЯСА, ние вече сме съгласни с това намаляване и сме готови да приложим на практика предложението. Разбира се, ще продължим да го проучваме, ще продължим да разглеждаме и измененията на Европейския парламент, за да проучим възможностите за а, споразумение с Европейския парламент в близко бъдеще. Предложението за намаление на замърсяващите а, емисии от пътния транспорт, по-специално на така наречените Евро 5 и 6, също се вписва в борбата ни с замърсяването на въздуха. И е, националните експерти, които се занимават с емисиите от пътния транспорт, със сигурност ще ни помогнат много. И това няма да ни попречи да продължим с усилията. Смятам, че сме в една и съща на едно и също становище относно мерките, които трябва да бъдат взети от със законодателите, а не само да се оставят решенията на комисията, особено когато става въпрос за граничните стойности. Ние ще следим вашата работа и по-специално гласуването на комисията МВ, предвидено за 3 септември. И в зависимост от резултата и от намеренията на вашата институция. Смятаме да продължим по темата и председателството е готово да търси с всички вас нови възможности за преговори. Ясно е, че досието за качеството на въздуха е тясно свързано с досието за климатичните промени. Това е друга важна тема за Люксембургското председателство. И в това отношение реформата за системата за търговия с емисии е от ключово значение. Комисарят Каняте днес ще ви представи своето предложение днес след обед и също ще го представи на неформалното заседание на министрите на околната среда на 23 юли. Най-важното е да имаме стабилност на пазара на емисиите. Също очаквам с нетърпение да вида сътрудничество с вашия докладчик господин Белет. Реформата на СТЕ е от ключово значение. Европейският съюз трябва да действа, за да може да запази своята роля на лидер в борбата с климатичните изменения. Така че председателството ще започне работа по темата в групата околна среда в съвета през септември, но със сигурност най-вероятно ще, нашето председателство ще търси споразумение с Европейския парламент. Също имаше вече прияти заключения, свързани с екологизирането на политиката а, от съвета от а, октомври 2014. Там а, се засегна стратегията и прилагането и на практика. Това послание е все още е в сила и ние предвиждаме съветът по околната среда на заседанието си от 26 октомври 2015 да води този дебат за европейския семестър и за а, вредните вещества. И а, това ще бъде един от основните приоритети в нашия дебат. А, Люксембургското председателство също отделя голямо внимание за защита на околната среда, на биоразнообразието и искаме да се изгради една ефективна стратегия в това отношение. Следим от много близо дейностите на Европейския парламент по тази тема, по-специално дискусиите в рамките на доклада на господин Марк Демесмакер и също ще предложим на, през декември на съвета приемане на преразглеждането на стратегията за биоразнообразието. Това преразглеждане и оценка ни беше предвидено и обещано от комисаря. Нещо друго важно във връзка с тези заключения е докладът за ситуацията на Европейската агенция за околната среда. Искаме с, по този начин шесте цели да, на стратегията да бъдат изградени и изпълнени до 2020 и най-вече да наблегне на това, което остава да се свърши. Също очакваме с голям интерес и с известна дистанция все пак резултатите от Refit и по-специално новите идеи относно директивите за местообитанията и птиците. Дами и господа, нека да се спрем на големите предизвикателства, които ни очакват в международен план. След срещата на върха за финансирането на развитието, която в момента тече в Адисабеба, Адис Държавните ръководители ще се, е, ще се задават през септември в Нью Йорк за специалната среща на върха на ООН за устойчивото развитие с цел да се набележат целите в графика за след 2015 и на края на нашето председателство и на края на тази година. Международната общност ще се събере в Париж за КОП 21. Графикът за устойчиво развитие за след 2015 трябва да бъде солидарен и съгласуван с климатичните цели. Докладът на генералния секретар на ООН отговори на очакванията и е потвърди целта за 2 градуса и подчерта нуждата за економическо развитие, което обаче да може да устоява на климатичните промени екологичното измерение трябва да бъде подсилено, защото екологичната устойчивост е от ключово значение за постигане на целите за заличаване на бедността, като се има предвид, че винаги най-бедните са тези, които страдат най-много от влушаване на екологичната среда и замърсяването на въздуха така че графикът за след 2015 е един от приоритетите на Люксембургското председателство и неформалния съвет околна среда 22-23 юли ще бъде посветен на целите, свързани с е, устойчивата екология и с господин Ахимштайнер, който е изпълнителен директор на тази програма към ОНЕ. Той ще бъде оратор. И така, Нека да напомним, дами и господа, че а, постигнатото в рамките на околната среда в момента е заплашено. Трябва да работим заедно, за да покажем, че политиките, свързани с околната среда, подобряват качеството на живота на нашите граждани и също ни тласкат към повече конкурентоспособност, повече иновации в нашата економика. В борбата с климатичните изменения ние трябва да сме горди от това, което Европейския съюз вече е изградил и, да, и за това, че можем да служим за модел. И сега нека да стигнем до а, основната част на нашата дейност, а именно КОП-21 в Париж. Нека да ви напомня, че съветът по околна среда ще приеме на 18 септември тази година заключения които ще бъдат подготовката за КОП-21 и че а, ние ще се постараем да имаме мандат, много амбициозен такъв. Обедени сме, че трябва да имаме едно амбициозно споразумение в Париж, което да ни позволи да спрем покачването на температурата с максимум 2 градуса. И също трябва да имаме една визия в дългосрочен план към а, преминаване към общество с ниско въглеродни емисии. Трябва да се стремим към намаляване на тези емисии, към адаптиране и също да видим какво ще трябва да направим на практика. Трябва да имаме ясни правила, за да осигурим прозрачността на процеса на прилагане. Само едно споразумение, което да насърчава всички участници в рамковата конвенция да се присъединят, може да постигне успех. Само такова споразумение ще бъде един ясен сигнал за всички, както за правителствата, така и за НПО-та, за местни общности и за предприятия. И скорошната декларация на Г7 през юни също е много окоръжаващо послание на много високо ниво. Именно по тази причина бих казала, че Люксембургското председателство ще се съсредоточи върху климатичното финансиране. Това е ключ за постигане на добро споразумение в Париж. И именно по тази причина климатичното финансиране ще бъде приоритет, който ще бъде дискутиран на министерско ниво, както сред министрите на, финан... на околна среда, така и сред министрите на финансите. Ще се снабдим с инструментариум, който ще има голям набор от такива финансови инструменти от обществен, както и частен характер. И преди да ви дам думата за въпросите, да ви кажа, че някои от темите, които вие разглеждате, няма да са в моите компетенции. Например, хранителната безопасност, здравето на животните, здравето на растенията. Ще направя всичко възможно от моя страна да а, предвижи тези теми, а и темите, които са моите компетенции и разбира се, радвам се да мога да се сътруднича с вас, а, уважаеми членове на Европейския парламент и ви благодаря също и за вашето внимание. Thank you very much for your... Благодаря ви за вашето представяне. И сега можем да започнем с първия кръг от въпроси. Започвам веднага с представителите на политическите групи и Вобелет от НП. Добро утро, господин председател, госпожо министър. Няколко коментари ще направя на нидерландски. Първо, отразяваме, че сте доста амбициозно по отношение на кръговата економика. Залагате много високи изисквания и вие, ние ви подкрепяме в това ви начинание. В парламента и в ам, тази ресорна комисия може да видите ваш верен съюзник през следващите седмици и месеци. По време на вашето председателство ще проведе конференцията за климата в Париж. Вие ще имате ръководна роля и се надявам, че ще се увенчае с успех тази конференция. Господин Канете не може днес да представи своето предложение за СТЕ, е, системата, която трябва да бъде доразвита. И по този начин индустрията и енергопроизводителите могат да, да се постараят да изпълнят целите за намаляването на вредните емисии до 2030 година. Питам се какво е вашето мнение относно корабоплаването и въздухоплаването, защото те също са свързани с темата. В резолюция на парламента е заложено, че е необходимо да има международно споразумение по въпроса на международно ниво, ако не се постигне такова споразумение, какво трябва да се направи на европейско ниво по отношение на възхоплаването и корабоплаването. Относно системата за търговия с емисии, кой трябва да положи най-големите усилия, кой може да направи още. Енергоемките индустрии и енергопроизводителите трябва да предприемат най-много, но конкуренцията е голяма и трябва да вземем предвид интересите на индустрията. Не искаме да гоним предприятията вън от Европа. Трябва да се вземат интересите, предвид интересите и на бранша. Но селското стопанство може би също трябва да положи усилия. Емисиите в развиващите се страни, те могат да се търгуват по нашия модел. И накрая, госпожо министър, вие се позовахте на директивата за видовото многообразие, птиците и местообитанията. Ако тази директива бъде оставена непроменена, дали ще бъде транспонирана по-добре или пък трябва все пак да изменим директивата, да предприемем тази дръзка стъпка и да поискаме предложение от комисията. Знаем, че от различни биотопи и различни видове птици проистичат някои рискове. Вие какво мислите за преработката на директивата? Благодаря. Матея Скарот има думата. Благодаря, госпожо министър. Радвам се много, че Люксембург поема сега председателството. Много обещаващо звучи вашата програма. Комисарът Мировела беше тук. Обсъдихме и въпроса за Рефит и мнозинството беше за това, че законодателство свързано с околната среда трябва да бъде транспонирано, защото не навсякъде е така. В противен случай, ако целият пакет се отвори на ново, това ще е лош сигнал. В съвета също има раздвижване, имаше тенденции да се отвори Натура 2000. Радвам се, че германското правителство и ам, министрите по околната среда и стопанство се противопоставиха да се отвори Натура 2000 и е, има вече раздвижване и в съвета. Вие имате възможност по време на ваше председателство да си направите изводите и ме интересува в коя посока ще е, се отправят нещата. Чистия въздух. Днес ще гласуваме е, директивата за чистия въздух. Има много а, смъртни случаи, преждевременно а, загубили живота си хора. А, това досие е много важно, а, не само по отношение на моняка, но и на метана. Ще се борим за, мнози... за постигане на мнозинство ще окажем натиск където е необходимо, за да можем в областта, свързана с чистия въздух, да постигнем напредък. Има ли някакви затруднения според вас? Как стоят нещата? Така че да намалим теж, преждевременната загуба на смърт на 400 000 души. В Европейския съюз трябва да е възможно да се намали този брой, но за съжаление през последните години ем, броят се е увеличил. Относно конференцията в КОП, темата за климата, това са теми, които ще обсъдиме. Акцентът ем, пада върху парламента и това, което ще се направи. Системата за търговия на емисии. 45% от емисиите се отделят в Европа. Трябва да се занимавам с тази тема. Любопитен съм да разбера колко далеч ще стигне парламента. Трябва да се изготви предложение. В противен случай бъдеще ще има стандарти за електроцентрали и ам, системата в същото време не е ам, до усъвършенствана, няма да е добре. Същото се отнася и до въглищата. Говорим от една страна за енергоспестяващи кружки, които съдържат живак. Има, про... има проучване, което посочва, какви количества живак се отделят от електроцентралите във въздуха. Това е истински скандал. Трябва да се намалят вредните вещества, защото когато повече емисии се отделят, се отделят и по-големи количества от вредните вещества. Така че системата, ако се окаже прекалено слаба, ще трябва да предприемем и други законодателни инициативи. Благодаря ви сега за екара госпожа Ерлинг. Не, господин Дов. Eh, eh, Благодаря, господин председателю. Госпожо министър, от името на ЕКАРА искам да ви приветствам с добре дошла в нашата комисия. Вече казахте, че аз ще изготвя докладът по собствена инициатива за средносрочната оценка, свързана с стратегията за природното разнообразие. Ще се спра на този въпрос и ще ви задам няколко въпроса. Госпожо министър, смятам, че сте избрали едно много добро мото за вашето председателство – Съюз на гражданите. Както се вижда, вашето председателство е избрало да работи в името на гражданите. И точно в момент, в който гражданите са изгубили всякакво доверие в Съюза. Като имаме предвид, че проблемът с природното разнообразие занимава гражданите, 450 хиляди души са се ам, са участвали в кампанията за опазване на природата. Много хора показват, че са обезпокоени. На европейско ниво не трябва да има отслабване на усилията. На второ място, какво ще направите ем, по отношение на сигналите на тези стотици хиляди граждани, така че тези сигнали оплаквания да бъдат взети предвид. Ще ми се да знам е, каква е вашата позиция по отношение на това, че европейските разпоредби, които трябва да се транспонират надлежно, понякога показват много добри резултати и водят до подобряване на видовото разнообразие. Но понякога проблема се крие в това, че относно изпълнението на тези законодателни разпоредби а, има още какво да се желая. Да ни кажете нещо и за оценката за стратегията, свързана с видовото многообразие. Може би да ни кажете нещо повече по този въпрос. Какви са а, точно намеренията на Люксембургското председателство. Желаем на ваше председателство много големи успехи. Благодаря ви. Сега от името на АЛДЕ, господин Грембранди. Благодаря, господин председателю. Госпожо министр, благодаря ви за ясното ви а, представяне. Смятам, а, че... Ам, в нашите политики има следния парадокс. Най-важните решения не се взимат от нас или от министрите по околна среда, ами от други парламентаристи и министри. Вие сте наясно с това и ви поздравявам за това, че организирате този съвместен съвет за финансиране на политиката по околна среда. Това е стъпка напред. Очаквам заключенията на този съвместен съвет. Още веднъж ви благодаря. Не говорим само за климата тук, има и други области. Ще се ем, концентрирам точно върху това. Кръговата економика. Водихме дебат по темата миналата, година, миналата седмица в парламента. Комисарът Вела не присъстваше. Имаше двама заместник-председатели, Тимерманс и Катайнен, които отговарят за економическата ни политика. Смятам, че това е положителен, положително развитие. И ако е, вземете предвид е, доклада на Макинзи, представен на 25 юни, в него се говори за кръговата економика и се говори за ползи в е, трилиони. Така че кръговата економика е следващият голям економически проект в Европейския съюз съвместно с съвета на ЕКОФИН, дали може да организирате заседание, свързано с кръговата економика, защото виждате какви са ползите от кръговата економика, ползи, от които имаме питающа нужда предвид кризата. Относно биоразнообразието, запознати сме с доклада за състоянието на природата – Посланието е, че все още не правим достатъчно. Въобще не съм съгласен с въпроса на Иво Белет. Ние не трябва да отслабваме или да отслабваме разпоредбите по наша директивата за местообитанията. Това е една от най-успешни директиви, които имаме в Европа. Въпросът е какво да направим, за да подобрим а, природата повече, да направим повече за нея, отколкото сега. Относно селското стопанство, особено интензивното е, земеделие, е, е от, един от основните причинители за намаляване на биоразнообразието. Имаше предложение от е, комисията и това предложение беше разводнено до голяма степен от съвета и от парламента. Въпросът ми е дали ще се борите за преразглеждане на ОСП, като се има предвид биоразнообразието. И на последно място, господин председателю, дали министърът е съгласен с мен, че трябва да се промени съществуващата практика. Решения, свързани с селското стопанство, да се взимат в земеделското а, от а, земеделските um, земеделските министри, а не от Корепер. Не трябва ли да работим в посока създаване на едно глобално общество? Сега от името на ГУЕ Také mě dovolte popřát paní ministrní hodně úspěchu, protože priority, které... Аз също искам да пожелая на госпожа министъра много успех, защото приоритетите на Люксембургското председателство са много амбициозни. Ако вземем предвид факта, че нищо не може да бъде организирано през август в европейските институции, защото няма, няма някой, който наистина да работи. Ние се надяваме, че големият финал ще бъде по време на конференцията в Париж. Желая успех на министъра в нейните усилия. Нека да се надяваме, че поне половината от приоритетите ще бъдат изпълнени до декември. Искам да попитам е, за националните тавани за емисии. Госпожо министър, искам да ви попитам според вас какви ще са последващите действия, какви ще са следващите срещи, триалози и така нататък. Дали съветът изготвя вече своята позиция? Говоря за националните прагове на емисии. Освен това, искам да попитам нещо, което не беше споменато все още и това е свързано с защита на потребителите и информираността на потребителите. Тема, която се засяга във всяко проучване, а именно, че потребителите биват заблуждавани. Дали ще направите нещо по този въпрос по време на вашето председателство? И още една тема, която не беше засегната тук. В документа на председателството посочвате, че ще се опитате да допринесете за провеждането демократични дискусии, за процедурата за одобрение за ГМО. Това е една много важна тема за Европейския парламент и искам да знам позицията на Люксембургското председателство. Дали, нали наистина ще отворите такъв дебат, защото в нашата комисия провеждаме дискусия по тази тема и с комисия и искаме да знаем какво е вашето мнение. И последен въпрос. Какво смятате за сътрудничеството? Дали смятате, че ще отидете в Париж с амбициозни цели? Но съм все още объркана ам, по въпроса кой точно ще отиде в Париж, кой ще участва в преговорите от името на Европейския съюз. Как гледате вие на това сътрудничество между основните участници, които ще взимат решение в Париж? ние не сме сигурни дали комисията, съвета и парламента ще имат единна позиция. Ще е много добре, ако постигнат такава, но а, не знам, но ще е добре за постигнато на амбициозните цели. Благодаря ви. Следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, казва господин Ейкаут. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Имам доста въпроси, свързани с вашата работна програма. Така че със сигурност през следващите 6 месеца вие ще трябва да се занимаете най-вероятно с въпросите на биоразнообразието, кръговата економика, качеството на въздуха, това са все теми, които са изключително важни и за мен ще бъде удоволствие да работя в сътрудничество с Люксембургското председателство. Едно от основните събития, разбира се, е срещата в Париж в края на годината и затова въпросите ми ще са свързани основно с тази среща. Може да се каже, че Европейския съюз ще направи конкретно предложение, но със сигурност ще срещнем и отпор в Париж. Смятате ли, че Европейския съюз преди Париж, но и по време на срещата в Париж, трябва да се подготви в по-голяма степен за преговорите? Знаете как протичат тези преговори, излизате с някакво предложение, но в даден момент хората очакват нещо от Европа и ние трябва да сме готови. Грешката на срещата в Копенхаген беше, че Европа не беше достатъчно готова да прояви гъвкавост по време на преговорите. Така че ми е интересно да чуя вие как планирате да действате. Нека да не се ограничава всичко до заключенията на съвета по околна среда и заключенията на Екофин. трябва да има някаква допълнителна крачка. На следващо място, три теми, по които смятам, че Европа трябва да направи а, допълнителни усилия. Първо, обещанието за 20% по-малко въглеродни емисии до 2020 година ние вече знаем, че сме постигнали целта. Така че би било много по-лесно в даден момент Европа преди 2020 година да излезе с ново предложение. А, вече изпълнихме целта си. Вие възнамерявате ли да подновите тази дискусия в съвета по околна среда? На второ място прегледа. Нуждаем се от а, преглед който да се прави на всеки 5 години. Обикновено говорим за 2300 година, но е добре целите да се задават за 5 годишен период. И на трето място, когато обсъждаме целите за 2050 година и целта от 60% намаляване на емисиите, ние знаем, че това, този сценарий е свързан само с постигането на, с падането на температурите на с още 2 градуса, при положение, че имаме включително и отрицателни емисии. Как ще ги постигнем обаче тези отрицателни емисии? Как ще подновим дискусията, защото ако не са на лице такива отрицателни емисии, то тогава ангажимента на Европа с 2 градуса а, няма да издържи. Очаквам да а, работим в тясно сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега да чуем представителя на EFDD. Е Grazie, Ministro. Eh, I due punti più importanti nei prossimi mesi, a mio avviso... Господин Афронт, благодаря ви. Госпожо министър, най-важното събитие през следващите 6 месеца е срещата на страните в Париж – както и местообитанията на птиците. Вие засегнахте тези въпроси в уводните ви думи и с оглед на ограниченото време, с което разполагахте, не можахте да се разпрострете, разпрострете в по-голяма дълбочина. Знаем, че Европейската комисия се базира на много данни, които са събрани през последните години. Но да не забравяме, че има различни данни за а, сухоземните местообитания и за водните такива. Нямаме достатъчно данни за водните местообитания, за това ще трябва да положим повече усилия в това отношение. 33% са отрицателните тенденции за Черно море, 60% за Балтийско море, да не говорим за Средиземноморския регион. Знаем какви са възможностите за рибов за 2016 година. Европейската комисия казва, че изпитва сериозни притеснения за Средиземноморския регион. Тя ни казва, че е, има свръх улов в Черно море, защото е, много от е, улова там е над максимално допустимия такъв. Трудно е да имаме устойчив риболов ако нямаме солидна научна основа, ако не разполагаме с данни, които да са научно събрани. Липсват ни данни, затова се нуждаем от повече проучвания, от координиране на работата ни, за да разполагаме с солидна научна основа, на която да се базира нашата политика. Затова бих искал да попитам какви са вашите намерения, какво ще направите по време на вашето председателство, за да запълните тези пропуски, свързани с наличните данни. Благодаря. Благодаря сега господин Ялк от НФ. Госпожо министър, добре дошла в нашата комисия. Съвсем не лесна задачата ви, защото всеки път, когато някоя нова държава поема председателството на Европейския съюз, всички министри започват да говорят какви са техните приоритети. Надявам се, че няма да обидя никого, включително и вашите предшественици. Та, на всеки 6 месеца тук идват разни хора и ни говорят разни баналности за екологосъобразния растеж, за реформата на схемата за търговия с квоти, за пакета за качеството на въздуха, за контрола върху хранителната верига, за генномодифицираните организми, за новите храни и така нататък и така нататък. И не на последно място, банално сте чуваме и за е, срещата на е, страните в Париж. Имаме и документ специален, който е, се зове Приоритети на Люксембургското председателство за 2015 година. Това е един вид е, булимия на приоритетите, но който се цели високо, не винаги стига там. Тук основно говорим за комуникация, просто си говорим и в никакъв случай не говорим за конкретни действия. През шесте месеца, в които ще председателствате, не може да ни изведете от тъмнината и да ни покажете светлината в края на тунела. Вашето поле на осмотрение е доста малко и свободата на действие също. През следващите 6 месеца вие се надявате е, да останете в е, главите на хората, но най-много да постигнете едно, две, максимум три от нещата, които ни посочихте. Тази стратегия в последствие се надяваме да доведе до нещо повече. Така че, госпожо министър, нека си позволя да ви кажа следното. Осмелете се да бъдете оригинална. Осмелете се да направите избор и да се спрете на една-две теми. Осмелете се. Да, цената на замърсяването във Франция възлиза на 100 милиарда евро и а, това е изключително голяма сума за а, нашия бюджет. биоразнообразието намалява, така че нека да насочим вниманието си към темите, които са важни за нашите граждани. Благодаря. Председателят. Благодаря ви. След първия кръг от въпроси на представителите на политическите групи, бих искал отново да дам думата на председателството за отговор. So first of all, thank you for the... Благодаря ви. за изразената подкрепа при посрещането на подозвукателствата. Първо на господин Белет бих искала да кажа следното. Всички сектори, морския, въздушния сектор, всички те трябва да дадат своя принос – Ние споделяме вашите опасения и ще разгледаме реформата на схемата за търговия с емисии. На следващо място, също както останалите, вие говорихте за директивата за птиците и за местообитанията. Това са основните стълбове на нашата стратегия за опазване на околната среда. Най-важното е директивата да се прилага правилно – защото така ще имаме правна сигурност. И тук ще повторя казаното от Матиас Гроте. Sehen wir gute Resultate. Um, so... Казахте, че когато uh, действаме добронамерено, това ни дава възможност да се насочим и към правилното изпълнение. Uh, вие говорихте и за финансирането и бяхте напълно прав. Dann komme ich е, zu den Fragen von е, Matthias Grote, wo es eben um Bio... На въпрос е, на Матиас Грот за биоразнообразието. Аз приветствам изпратеното писмо. И в заключенията ще запишем постигнатите успехи в случаите, в които са прилагани директивите, така ще се постигне правна сигурност. Следващия елемент, на който се спряхте, беше качеството на въздуха. Ще се опитаме да отбележим напредък и в това отношение. Наскоро имаше дискусии в съвета и е, направенето там е крачка напред за качеството на въздуха. На господин Десмакер бих искала да кажа следното. Той говори за биоразнообразието. Позицията на председателството е пределно ясна, така че благодаря ви за казаното от вас. Uh, with uh, you. And... Очакваме с търпение съвместната ни работа. Всички се интересуваме от качеството на въздуха в Европа. <laughs> Това е в отговор на господин Ярк. И трябва да се направи взаимна връзка между отделните дискусии. защото ако не успеем да съчетаем дискусиите за климата, качеството на въздуха и биоразнообразието с качествения живот, ще ни бъде трудно. Много е важна връзката между всички тези теми. Те са част от политиката на Европейския съюз в областта на околната среда. Господин Гербранди. Нека уточня нещо. На два пъти в съвета на официално заседание на неофициално обсъждахме въпроса за финансирането на, тази, на този инструментариум. Та министрите на финансите отделно ще обсъдат идеята, както на неофициално равнище, така и на официално такова. Така че в крайна сметка и ние ще можем да дадем нашия принос. Прав сте. Трябва да има съчетаване на политиките. Ако говорим за околна среда, за селско стопанство, ще трябва да свързваме тези две неща. Мисис Конечна. Yes. Uh, Госпожа Конечна. Вие казахте няколко неща във връзка с директивата за националните тавани на емисии. Ще има двустранни разговори с държавите членки. Те ще започнат през септември. ще се опитаме да деблокираме ситуацията колкото се може по-бързо, а по отношение на геномодифицираните организми и защитата на потребителите, този въпрос ще се гледа от министъра на здравеопазването и министъра на селското стопанство. Така че нека те да ви отговорят. Uh, coming to the statement from Bas Eichhout, um, I think the European на въпроса на господин Ейкот. Стремим се към поне 40%, ако правилно чуха преводачите. Трябва да бъдем ясни за дългосрочните си цели. Всички знаят, че ние се нуждаем от динамично споразумение, което да повиши максимално амбициите. ако можем да повишим амбициите, посредством динамично споразумение ще може да постигне много по-добри резултати. Добре е да имаме ясни и разбираеми за всички цели. Така че индустрията да може да работи, осъзнавайки целите, които ние сме заложили за края на века. Mm, yes, Mr. Uh, habitat, maritime habitat is part of uh, Морските местообитания са част от стратегията за биоразнообразието. Ще бъде направен средносрочен преглед. На господин Ялк бих искала да кажа, че вече има много залегнали решения, които ни показват че трябва да възприеме малко по-друг дискурс, който да бъде по-близък до гражданите. Нашия приоритет е да запазим качеството на живот на нашите граждани – като не забравяме, че имаме само една планета, на която живеем всички. И нека всички да знаем какви са границите на тази планета. Нека всеки да прилага принципа на устойчивост. Всеки да се опира на трите стълба на устойчивото развитие. Социалното измерение, економиката и екологията. И ако съчетаем тези три дискусии, ще изведем един приоритет, а именно да запазим качеството на живот на нашите граждани. Много се надявам, че отговорих на повечето от въпросите, за които ви благодаря. Благодаря. Сега започваме втори кръг от въпроси и давам думата на Мишел Дантен. Но нека да не забравяме да се придържаме към времето. Моля ви, придържите се към минута и половина. Мишел. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, нека първо да ви пожелая успех във вашите функции. Имате много тежка задача за следващите 6 месеца. Представихте си приоритетите. Европейската комисия стартира публични консултации в рамките на програмата Рефит за директивите местообитания и птици. Ще трябва също така да представи нови варианти на директивата за биоразнообразието до края на годината. Опитваме се също така да видим проблема с хищниците, най-вече вълците. Всяка година в Франция има 8000 животни разкъсани от вълците. Той не е животно заплашено от изчезване. В директивата за местообитанията, член 17, се казва, че той трябва да бъде опазван, но, както вече казахме, той не е изчезващ вид и се развъжда много добре. И в рамките на една мисия, която бях представител във Франция, успях да отида в много държави и видях, че в Италия, в Румъния и другаде, овчарите трябва непрекъснато да спят на открито с стадата, само и само да, се опаз... да ги опазят от вълците. Също а, видях много кражби, когато, когато едно стадо е унищожено от вълците, а, виждате отчаянието на тези овчари, виждате също и отчаянието му заради любовта му към животните, които е отглеждал и виждате психологическите последици а, върху тези хора. И сега а, тече Тур де Франс и а, този, това спортно събитие е, ще бъде също така попречено от протестиращи овчари. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да дам малко повече детайли по някои от основните елементи а, за директивите, четох, че Люксембургското председателство има намерение да екологизира европейският семестър и да има повече екологична видимост в цикъл економическо управление. Бихте ли ни дали повече примери как точно ще го направите това? Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Гирлин. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожо министър, и аз искам да попитам с директивата за националните тавани на емисиите. Ще бъда кратка. Не можем да имаме предразсъдъци спрямо настоящото гласуване. Не можем да предвидим какво ще стане на пленарна зала през октомври. Знаем, че има липса на желание у съвета. И това, за което искам да ви попитам, а, наистина ли след лятната вакансия ще говорите с господин Тимерманс, който всъщност е човека, който контролира напредъка. И дали това ще стане въпреки каквото и да стане с гласуването в парламента и че текста няма да бъде оттеглен. Thank you very much. And now, Miss Berger. Благодаря. Сега госпожа Бергер. Извинявайте, пропусна господин Торвалд. Да, опитваме се да объркаме председателя винаги и почти винаги успяваме. И така, нека да задам един много специфичен въпрос. През 90... През 53-та, в... по време на големите наводнения е, в Содерсе, бяха унищожени много, а, много обитания и тогава имахме закон за кормораните, който се въведе. И от 86-та, 87-та, тези птици станаха напаст. 20 хиляди от тях са в, Швеция, 30 хиляди също в Дания, в другите балтийски държави, също и в Полша, сигурно и на границата с Украина. И в Финландия също. И обикновено министрите не правят нищо. Те просто си е, стоят с кръстени ръце, защото това е едно не особено приятно решение. Какво мислите вие да направите? Thank you very much. And now... Благодаря. А сега госпожа Шерперик. Благодаря. Надявам се, че ще имате добро председателство и от страна на Холандия моя въпрос по две основни точки. Кръговата економика – тя е много важна и за съскостопанския сектор. Склонна ли сте да търсите цели и средства за постигане на целите, като се защитава въздуха, почвата и водата? И второ, относно кръговата економика, концентрацията на минерали. От 30 години го говорим това. Трябва да бъде въведено с законодателство. Другият ми въпрос – Натура 2000. Подкрепям вашите цели, но исках все пак да ви а, попитам кои са трудните точки в това отношение, защото трябва да търсим решение заедно. Е, за все така си имаме интензивно селско стопанство. Но при нас, земеделските стопани, които от години отглеждат растения, животни, се смятат да напуснат това производство. А, а знаете, че селското стопанство е важно. Благодаря. Сега господин Парню. Госпожо министър, благодаря. И а, поздравления за желанието за водене на тези политики, които тук представихте. Със сигурност ще го видим и следващата седмица, когато участвате следващата седмица в неформалното заседание на министрите на околната среда в Люксембург, защото аз ще представлявам председателя Лавия тогава. И тъй като съм докладчик по КОП-21 на Европейския парламент, искам да се спра на новите финансирания, които ще са крайъгълния камък всъщност на нашия протокол за, а, който ще се изгради в Париж през декември. И тук дискусията в Европейския парламент, както и в останалите страни, говорим за нови финансирания, нови механизми, например за въглерода, таксуване на карбона на въглерода при големите економики на планетата и други, или пък такса върху финансовите транзакции, а, или пък облегчения при зелени инвестирания, при екологични инвестирания. знаете за плана Юнкер, за стратегията за финансиране и на инвестиции, инвестиции. Това въжи за морските и а, въздушни емисии. Ето, това са все финансови механизми, които изглеждат интересни. И въпросът, който ви задаваме в тези нови финансови механизми, кои са приоритетите, които искате да представите в рамката на дискусията на съвета на министрите. И нещо още а, глифозат. Това е хербицид, който се използва в много обществени паркове. В Люксембург правителството прие закон, който предвижда забраната на този продукт, фитофармацевтичен продукт. Той трябва да бъде забранен за продажба Смя... от 2016. Смятате ли да включите тази тема в а, разговорите и дискусиите? Благодаря. Thank you very much. Благодаря. А сега госпожа Хокен. Øh, øh, øh, Благодаря. Благодаря за вашето присъствие тук. Имаме големи очаквания от Люксембургското председателство. Натура 2000 е много важна. Тя повиши репутацията на Европейския съюз в много държави. Ние сме известни, ние сме лидери относно защита на биоразнообразието. И знаете, че биоразнообразието е една от основните теми в повечето петиции. Гражданите си дават сметка за е, правата е, и съответно искат всички да ги спазват. Разбира се, ние не бива да отслабваме тази директива, но се надявам, че вие, госпожо министър, вие можете да говорите на комисията която като че ли счита а, природата за нещо маловажно. И господин Тимерманс каза, че а, имаме а, случая с найлоновите турбички и Надявам се вие да застанете на страната на парламента и да защитавате биоразнообразието. Нека всички да спазваме нашето законодателство. Благодаря сега, господин Педочини. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, благодаря за вашето присъствие тук. Тук имахме един инициативен доклад за кръговата економика, където става ясно, че настоящият модел на економически ръст не функционира и представлява огромна заплаха за околната среда и за гражданите и тяхното здраве. И именно сега е моментът да спрем абсурда на този а, ограни... неограничен ръст, след като ресурсите ни са ограничени. Имаме нужда не от растеж, от равновесие и считаме, че прехода към кръгова економика е приоритет за люксембургското председателство. Радваме се, но се питаме колко от държавите членки искат наистина да се ангажират в една такава економика, защото този модел не позволява индустрия базирана на стандартният модел с въглеводородни горива. А знаем, че лобитата които тук чуваме в парламента, са най-вече свързани с изкопаемите горива. И как тези лобита а, могат да бъдат преодолени. Те са много влиятелни. Вашето председателство има ли намерение да се занимае сериозно с кръговата економика? Имате ли намерение да се борите срещу петролната индустрия? Благодаря. Госпожо министър, надяваме се, че жена министър ще се справи по-добре, отколкото вашите колеги мъже, що се отнася до прилагането на законодателството в областта на околната среда, защото нуждата е крещяща. Френския колега преди мен засегна темата за вълците. На 15 септември ще има голяма европейска конференция тук в Европейския парламент, свързана с вълците. Моля да участвате. Трябва да и, а, имате ясна позиция, ам, както съвета, така и в комисията и тогава и ние можем да вземем ясна позиция. Трябва да се осъществи ам, сътрудничество между интергрупите. Господин Бранен. Uh, thank you, Chair. Um, two questions. Два въпроса. Първо, улавянето и съхраняването на въглероден двуокис и а, второто, дървесната биомаса. По първия въпрос за улавянето и съхраняването на въглероден двуокис, от технологична гледна точка Европейския съюз изостава, но тази технология е необходима в а, борбата срещу климатичните изменения. Чудя се какво е становището на Люксембургското председателство по отношение на улавянето и съхраняването въглероден двуокис. Как замерявате вие да насърчите а, тази дейност по време на вашето председателство? На следващото място биомасата. в Европа се увеличава изгар, обема на изгарената дървесина и под формата на палети за създаването на енергия. Мащабите се увеличават драстично. Има научни доклади, които или са против, или са за такъв тип дейност. По време на ваше председателството има, имате ли намерение да внесете яснота по този въпрос, ам, свързан с такъв тип създаване на а, електричество или с такъв тип, такъв тип генерирана електроенергия? Благодаря. Господин, а, госпожа Хеви. Президенте, грация, министро, Ministro. Io volevo благодаря. Имам въпрос свързан с предложеното преразглеждане на, на директивата от 2013 година за а, продуктите, съдържащи ГМО. Нека да се върна към казаното от господин Паньо за вредното вещество. Дали Международната научно-изследователска агенция може да посочи какви са резултатите от нейното изследване и Трябва да кажа, че веществото е забранено в някои държави членки, но в други се използва. В Ломбардия се използва доста широко това вещество. Въпросът ми към вас е, като се има предвид, че е важно да се извършва наблюдение върху използването на това вещество, трябва да кажа, че държавите членки има различия. Това, което е в Ломбардия, не е в другите а, региони на веществото е опасно за общественото здраве и това е тревожна тенденция. Ясно е, че разпространението на, практи... на практиките за използването на пестициди и ам, торове е практика, която е в ущърп на биоразнообразието. Това трябва да се има предвид при изпълнението на стратегията за биоразнообразие от 2020 година. Следващия оратор. Благодаря изпълнението на политическата рамка на Европейския съюз, свързана с чистотата на въздуха. Има нужда в тази връзка от намаляване на замърсяването, като трябва да се вземат предвид политиките за климат и околната среда. Това е нещо, което казахте и в уводните ви думи. Вие казахте, че ам, ам, най-големите замърсители е, са автомобилите. Освен това, има увеличаване на количествата отделен метан, както и други парникови газове. Има различни законодателства, по които се работи от години. Ви се позовахме на една от една от директивите 05 и 06. Казахте, че това законодателство е и а, сред приоритетите на вашето председателство, записане във вашия документ. Искам да ви попитам какви резултати цели, целите да постигнете до края на вашето председателство, се отнася до чистотата на въздуха и особено, що се отнася от директивата за Евро 5 и Евро 6. Вие казахте, че не сте съгласна с делегирани тактови, когато става въпрос за основни неща. Каква е позицията на председателството, ако се стигне до преговори за постигането на споразумение, след като парламентът е, изготви своята официална позиция? И сега, госпожо министър, много въпроси бяха зададени и ви давам думата да им отговорите. И се надяваме, че може да се вместите в рамките на 10 минути, защото след това трябва да гласуваме. So, thank you very much. I... Благодаря ви. Отбелязах си казаното от вас господин Дантен, както и от вас господин Торвалц of Mr. Rapdans. Uh, yes, uh, the green, uh, greening the European semesters. Uh, uh, what for me seems to be very important is to... Uh, Екологизирането на европейския семестър. За мен е много важно да говорим и за субсидиите. Ако видите статистиката, ще видите, че много финансови средства отиват за вредни практики в областта на замеделието. Водим преговори с комисията. Защото нищо не може да стане, ако нямате достатъчно финанси. На госпожа Шрайер. Кръговата економика е много важна за нас. Ефективното използване на ресурсите е много важно за конкурентоспособната економика. Това всъщност може би отговаря и на въпроса на господин Педичини. Ами да, нуждаем се от баланс. Огромни са ползите от кръговата економика. Ние сме една от 11-те държави, които подписаха писмо до комисията миналата година, в която се казваше, че не трябва да се оттегля пакета за отпадъците. И мисля, че успяхме е, да върнем на масата документа на Поточник, на господин Поточник. 23 държави членки подкрепиха идеята за кръговата економика. И за това за нас тя е много важна. Колкото се може по-бързо ще започнем да работим по нея, когато разбира се внесем новото предложение. Господин Парньо, докладчика по срещата на страните в Париж. Вие питахте за финансирането. За нас то е много важно. И като създадеме този инструментариум, ще имаме възможност да създадем нови механизми за финансиране. И там ще може да пласираме инвести инвестиции, в екологосъобразна економика, в застраховки. Страхотно много възможности ще имаме с този нов инструментариум. Много е важен и фонда за екологосъобразната економика. Той трябва да започне да действа преди срещата в Париж, за да може по този начин да спечелим доверието на всички. Но този фонд не е единствения инструмент, който ще използваме. Нуждаем се от многобройни инструменти за различни неща при финансирането и от 20 милиарда след 2020 година ще може да е, стигнем до по-големи суми и това само ще покаже колко ефективна е Европа. Я да взема да говоря на английски. Това е в компетенциите на министрите по земеделието, но предизвикателството е голямо. Трябва да работим на национално ниво и а, трябва да се а, обединят отделните гледни точки. Това е също важна тема. Госпожа Олкън, биоразнообразието, благодаря за вашето изказване. Съгласна съм. Надявам се, че ще ни подкрепите по тази тема. Е, благодаря на господин Флоренц за неговото изказване. За из... Да, изпълнението е отрешаващо значение. Ще се опитаме освен и да го осъществим, освен изпълнението е важно и финансирането. И тук става въпрос обединението на политики. Um, CCSS um, is not an issue during our... На следващия въпрос има няколко рискове по тази тема. В Люксембург имаме ем, рестриктивно законодателство. Господин Смит е генерал, генералният директор, който отговаря е, за тези въпроси и трябва да говорим за обединяването на политиките. Имаме нужда от устойчив подход, когато говорим за измененията в климата. Госпожа Леонора Ейви относно е, наблюдението, свързано с глитозата. Това е от много голямо значение. Очакваме заключенията от е, изследването. Не говорим само за това вещество и за пестицидите като цяло, качеството на въздуха и климата. Последния въпрос. Опитваме се да направим каквото можем. Ние сме готови да си сътрудничим с парламента и след това да имаме политическо споразумение. Знаем, че ще бъде трудно да придвижим темата напред, но ще направим всичко каквото можем, възможно най-бързо. Um... Госпожа Гирлинг.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 Uh, да, наскоро имах разговори с генералния секретар, говорихме по тази тема и са, ще се опитаме да направим каквото можем, за да отбележим напредик по въпросите за качеството на въздуха и също, също, що се отнася до Евро 5 и Евро 6. Благодаря ви за отговорите the first part of our meeting, thanking uh, the Minister of Environment of Luxembourg. Е, да, сега ще приключим с размяната на мнения с вас. Това беше много полезна размяна на мнения, защото ви отговорихте на всички въпроси на нашите колеги. Спираме, преустановяваме заседанието за няколко минути и след това преминаваме към гласуването.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 It is uh, time to start. Време е да започнем с гласуването, но преди да гласувам, да започнем гласуването, трябва да кажа Марти Фокс ще напусне секретарията, за да се присъедини към секретарията на комисията Трам. Благодаря му за подкрепата и за съдействието му в нашата комисия. Желая му всичко най-добро. We can uh, start. И така можем да започнем с точка 5 от дневния ни ред. Гласуване а, по доклада за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, спускани от средни горивни инсталации. Можем да започнем директно с гласуването. Е, електронно гласуване Единствено гласуване, моля гласувайте. Have you voted? Всички ли гласувахте? Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред – намаляване на националните емисии на някои атмосферни замасители, изменение на директива 23 от 2335. Докладчик Джули Гърлинг. Започваме с гласуването. Списъка за гласуване е като книга и започваме с следващия доклад на госпожа Гърлинг. Можем да започнем гласуването по изменение 14а. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Добре, започваме. Може би ще... Може би имаше малко забавене във времето. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, допълнение към компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. И 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4А. Има грешка в моя списък за гласуване. Компромис 4. против, въздържали се, да проверим. Авете вотато тутти? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22 отпада. Компромис 4А за. Против. Въздържали се. Да проверим. Avete votato tutti il voto. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Votiamo adesso l'emendamento. Сега ще гласуваме по изменение 155. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис. Chi è contro? за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис 19. За. Chi е контро. Против. Въздържали се. Да проверим. Avete votato tutti?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 Ще ви дам време да се ориентирате. Трябва да прехвърлите няколко страници. Това е компромис 21. Компромисо 21. Кия è a 21 компромис за против въздържали се. Приема се, но все пак да проверим. Електронно гласуване. Авете вотато тутти. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Votiamo adesso Ще гласуваме сега по ИТРЕ 12. ИТРЕ 12. Emendamento ITRE 12. Chi è a favore? ITRE 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Eh, abbiamo un, we have one PPA more. От НП един в повече. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Ora votiamo l'emendamento Agri Сега Агри 24 за против въздържали се отхвърля се 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре. Добиамо вотаре l'emendamento 187. Трябва да гласуваме 187, защото компромис 21 не беше прият. Така че 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще гласуваме по ИТРЕ 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 1 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 209 на госпожа Питекайнен за против въздържали се, отхвърля се. 212. 212 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Votiamo l'emendamento 215 sempre perché il compromesso 215 отново 215 за против въздържали се Електронно гласуване. Il voto chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение. И, а, за против въздържали се приема се. То беше идентично с 213 и 214. Изменение 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итра 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. и 220-221 идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Итра 18 за. Итра 18 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за. Против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Respinto. Votiamo l'emendamento 231. Chi è a favore? 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 15 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Avete водато tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста и 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Двеста шестдесет и на колегата Конечна за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 270 и 71, 72, 73 и 321 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, приема се. И 322 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276, 77 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Нека да проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 283 и 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 31 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 289, 31, 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Авете votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. Изменение 300. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 305. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Агри 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 17 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За. Не, извинявам се. Трябва да гласуваме Агри 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 348 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. И 32 за, против, въздържали се, приема се. Триста и Агри 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 363 за против въздържали се, отхвърля се. 364, 65, 66 и 334 за против, въздържали се, отхвърля се. И 3.35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Гласуваме изменение 11 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 136 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Социалистите, може ли да вдигате малко по-високо ръка, когато гласуваме? Благодаря. 137 за. Против въздържали се, отхвърля се. за, против, въздържали се, отхвърля се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. Три... 412 за, против, въздържали се, отхвърля се. 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Четиристотин за против, въздържали се, отхвърля се. Агри 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 417 за, против, въздържали се, отхвърля се. 418 за, против, въздържали се, отхвърля се. 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Агари 48 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 427 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 428, 429 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 430 и 431 за, против, въздържали се, приемат се. 432 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. Сега гласуваме 433 за, против, приема се. 434 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 435 и 436, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. Преминаваме нататък. Компромис 23 не беше прият, което означава, че гласуваме 437 изменение и 441 за, против. Вие социалистите как гласувахте? Аз всъщност никой не вдигна ръка, така ли? Добре, нека да проверим по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 438 и 39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. И 342 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 442-43. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 444 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 445 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 446 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 и 449 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото отпада 451 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 452 и 453 и 454. Те са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четиристотин за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 458 за. Против въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. 464 и 65 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 469 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 468 за против, Сдържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 470. За. Против. Въздържали се. Приема се. 471 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 474 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 472 и 73 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Че е 375 за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 476 и 77 и 78 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 12 за против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 483. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 484. За. Против. Въздържали се. Приема се. 485. За против, въздържали се, отхвърля се. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. 487 за, против, въздържали се, отхвърля се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме 489 и 50, които са е, идентични. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Сега гласуваме изменение 493 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. Измене... Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 50. За, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до 501 и 502 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. И 517 на колегите GZK и ER. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 518 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 519 и ИТР 43. Те са идентични. Кой е за? Против? Сдържали се? Нека да го проверим електронно. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Изменение 520. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 521 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до точките от съображенията за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 беше това. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Агри 2. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега и 3-2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63 64 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 65. За. Против? Въздържали се? Приема се. Е, изменение 66 и Агри 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се е изменение 68, агри 5 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Не, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега, Агри 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение ИТРЕ 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега трябва да гласуваме Изменение 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Агри 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 80 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Essendo stato adottato l'emendamento 80... Тъй като 89 беше прието, 87А от директно него ще гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Votiamo adesso l'emendamento 100. И сега гласуваме 108 изменение. Изменение 108. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 112. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 109 и 110 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 111 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 113 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега стигаме до 117 за, про, за против, въздържали се, приема се. Изменение 118 за против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Агри 12. За. против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме 121 и 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-8 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялото предложение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. А сега последния доклад за днес, който ще гласуваме. If you are ready, we can start. Ако сте готови, можем да започнем с последното гласуване. доклада за стратегия на ЕСА за региона на Диетретическо и Юнийско море. Господин Афронте е докладчик. Компромис първи. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Нека да проверим. Авейте, вотато тутти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Пети компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. Нали? за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронно гласуване. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 59. Chi è a favore? 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Ки е конто, ки се astiene? апроват. Против, да. 162. Chi è a favore? 62. За, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, въздържали се, приемат. 66 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се,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 Моля, гласувайте. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Благодаря на колегата Афронте. И така, приключихме с гласуването. Прекъсваме за две минути. Колегите, които не се интересуват за следващата тема, имат възможност да напуснат залата.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 Уважаеми колеги, можем да започнем с точка 9 от дневния ни ред. Дискусия по проекто становището за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2016. Ще дадем думата на комисията за да чуем какво е становището и по проекто доклада. Давам думата на Франсуаз Казана или Видор Деклерк, за да вземат отношение. Моля, имате думата. Okay, thank you, Mr. Chairman. I'm Mr. Declerc. Благодаря, господин председателю. Представлявам ГД Безопасност на храните и общественото здраве. Имаме две програми е, за ам, за фуражите и храните 264 милиона евро, а другата програма 62 милиона евро. Това е третата година от МФР, така че нямаме някакви е, специфични проблеми до сега. Относно бюджетните кредити за плащания, през 2014 не сме имали проблеми с програмата за общественото здраве и не очакваме да има някакви проблеми в края на годината. За храните и фуражите има проблем за възстановяване на разходите за 2014 година за една държава членка. Само отчасти бяха възстановени разходите, но ще бъдат изплатени изплатени, но бяха изплатените, бяха изплатени началото на 2015 година до края на годината. Не очакваме някакви проблеми. Бюджетните кредити заплащани с 2016 трябва да са достатъчни. Ам, хра... Ние очаквам, ние отговаряме и за децентрализираните агенции. Има пет агенции. Едната се финансира от такси CPVO. Имаме две агенции, като ЕМА, и ЕКА, които се финансират отчасти сами и ЕФСА и ECDC са изцяло финансирани от бюджета на ЕС. Относно персонала за, за тези четири агенции отговаря изцяло на съобщението на комисията от юли 2013 година. Относно за биоцидните дейности на ЕКА има персонал, който е различен от зададеният брой в съобщението, т.е. персонала е по-малочислен, отколкото беше предвидено. Относно пилотните проекти и подготвителните действия, докладът е изпратен на парламента работен документ 4 от 2015. През юни изпратен документ и съдържа информация за всички пилотни проекти. Нямаме коментари по доклада. Oui, merci. Donc, je, je suis François Casana. Аз съм Франсуа Казана и представям генералните дирекции по околна среда, и по действия в областта на климата. Разполагаме с програмата LIFE и тя се разработва от двете генерални дирекции. От една страна от генерална дирекция за действия в сферата на климата и от друга страна генерална дирекция за околна среда. Бюджета за 2016 година с оглед на настоящия економически контекст предвижда увеличаване с 6,4% на кредитите за поети задължения. Бюджета вече бе одобрен от Европейската комисия и смятаме, че той ще ни помогне да изпълним ангажиментите си по отношение на проектите, които трябва да се реализират през 2016 година. Част от програмата, както знаете, е дадена на изпълнителна агенция. Тя ще управлява всички нови проекти. Генерална дирекция околна среда ще продължи да осигурява управлението на вече започналите проекти. Европейската агенция по околна среда в Копенхаген също ще вземе участие. Това е предвидено в документа на Европейската комисия. Имаме една, един бюджетен наред, свързан с международните конвенции и многостранните споразумения. По смисъла на този бюджетен ред изискваме увеличение на средствата, защото ще имаме повишени нужди с оглед на протокол от Нагоя, ще има проекти в областта на биоразнообразието. Както знаете, Европейския съюз включи нова конвенция във връзка с трансграничните води. Този бюджетен ред е доста сложен, защото се влия от колебанията в еврото. Този бюджетен ред беше намален от Корепер и от съвета, така че имаме някои притеснения за 2016 година. Относно управлението на плащанията като цяло, днес сме малко по-оптимистично настроени в сравнение с миналата година. Предвидените средства, според нас, ни дават възможност от 2016 година натам да се оправи проблема с кредитите за плащания. Проектите с оглед на бенефициентите ще бъдат спазени, т.е. Европейската комисия ще може да бъде, ще може, извинете, да извърши плащанията по тях – през следващата година. Ето защо смятаме, че положението с плащанията ще се подобри следващите години. И със сигурност положението ще е много по-добро, отколкото миналата година. Грация. Благодаря ви. Като докладчик по становище от името на комисията МВ ще кажа и аз някои неща, свързани с бюджета. Ресорната комисия смята, че е необходимо да има висока, висока степен на защита на общественото здраве на околната среда. както и да има висока степен на сигурност, що се отнася до храните и фуражите. Това е важно и за околната среда, и за благоденствието на хората. Има програми в тази насока, които трябва да бъдат подплатени със съответните финансови средства. Не е приемливо, ако средствата бъдат съкратени, но трябва да се вземе предвид, че на европейско а, ниво се създават допълнителни ползи, т.е. тези разходи имат положително въздействие върху околната среда и върху общественото здраве. Бюджетните кредити за плащане и поети и задължения трябва да са в унисон с заложените цели в МФР. За периода 2014-2020, но като цяло има безпокойство, свързано с бюджетните кредити за плащания, защото през годините винаги има проблем с просрочване на плащанията. Съветът не е готов да предостави съответните средства на разположение и се а, опитва да прехвърли плащанията за следващата година. И след това отчасти се забавя изпълнението на програмите по този начин. Относно програмата LIFE. Приветстваме, че се предвижда ем, увеличаване на бюджета с 2,7 милиона за 2016 година, но тази програма съставлява само 0,3% от цялостния бюджет и за 2016 0,73% в функция втора. Средствата бяха едни и същи години наред. Това трябва да се има предвид. И смятаме, че отново трябва да се създаде възможност плащанията да бъдат отлагани, но рано или късно трябва да се вземат преди какви ще са последиците за агенциите. Говори се само за економии и не на последно място, що се отнася до съкръщаване и на персонала в многогодишната финансова рамка са заложени съответните разпоредби, които трябва да се вземат предвид. В противен случай това ще има въздействие и върху агенциите. да не забравяме, че агенциите могат да имат допълнителни приходи от таксите, които събират. Говорим за ЕМА, за Агенцията за защита на пазара относно биоцидите, нещата са такива, че ам, има известни затруднения. От една страна печелим повече средства, но пък агенциите не разполагат за достатъчен персонал, за да изпълняват своите задачи. Искам да се спре на този аспект, но искам и да помоля комисията да вземе предвид, че не могат да се поемат нови задачи, защото не е на, на лице достатъчен персонал. Има и пилотни проекти и други дейности, които трябва да бъдат предприяти. Господин Фернандес е главният докладчик, както и с другите докладчици по бюджет за 2016 ще се срещнем и ще обсъдим пилотните проекти, пилотните действия. Искаме да посочим, че има 32 предложения от комисията ЕМВИ. Има различни по вид оценки на пилотните проекти. Искам да помоля колегите да ам, моля колегите пилот, пилотните проекти да бъдат адаптирани към а, оценките и ам, да има хармонизация в рамките на целия бюджет. И така, а, сега давам думата на господин Грота. Благодаря. А, ще говоря от името на колегата Карин Каренбах, която не може да е тук. Тя е постоянен докладчик от името на е СИД, що се отнася до бюджета в комисията ЕМВИ. Тя ми каза да предам, че приветства становището на колегата Лавия, който е докладчик и че е, всички е, теми са обхванати много добре. Програмата LIFE и пилотните проекти също са включени, както Хоризонти 2020. Това всичко е обхванато от колегите. Проблемът с централизираните агенции. Важно е да се посочи, че тук говорим за една специфика. Колегата Лавия току-що каза достатъчен персонал за агенциите. Те се финансират чрез такси. Това беше заявено ясно по време на дебата. Може би комисия да си отбележи това още веднъж, когато предприятията плаща клиенти и а, те трябва да са сигурни, че техните заявления ще бъдат обработени в съответните срокове, защото те плашат за това. Не може да се почне с голямата ножица и да се реже навсякъде така както каза колегата Лавия. Карин Каренбах ще внесе две изменения, които са важни за нея. Веднъж финансирането на програмите, когато става въпрос за неравенство в областта на здравеопазването и второто изменение е свързано с екологичното земеделие. Тези две изменения ще внесе тя. Но, както и да е, тя е подготвила една много добра оценка за колегата Лавия, така че той получава много висока оценка в качеството си на доклад. Благодаря ти, Матиас. Сега госпожа Конечна. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да ви благодаря за това предложение, в което има доста елементи, които могат да получат нашето одобрение. Не съм съгласна с бюджета за една от агенциите. Доста инфекциозни болести имаше напоследък, включително и а, имаше разпространение на вируса на ебола, което означава, че на агенцията за лекарствата не трябва да бъде урязван бюджета. Тази агенция се нуждае от повече персонал. За тази цел е необходимо да се отпуснат повече финанси. Ето защо не съм съгласна с съкръщаването на бюджета на тази агенция. Ще внесе изменения в този дух. Аз съм лице за контакт за тази агенция и не мога да се съглася. Всяко едно отпуснато евро беше инвестирано, за да има повече сигурност за европейските граждани. Благодаря. Thank you, chair. Um... Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се присъединя към казаното от колегите. становището на председателя представлява едно добро обобщение на позицията на комисията ЕНВИ за бюджета за 2016 година. Бих искал да добавя две неща към вече казаното. Първо, във връзка с агенциите, освен току-що споменатата, бих искал да привлека вниманието ви върху правилата на ЕФСА. Съгласно новия регламент за геномодифицирани организми, смятам, че ще имаме много повече работа през следващите години. Е абсолютно неприемливо да няма достатъчно финансови източници за работата на ЕФСА. Тя трябва да разполага със собствени ресурси, за да може да изпълнява процедурите предвидени в регламента за ГМО. Относно програмата LIFE и другите програми за опазване на природата – Агенцията за околна среда и нейната работа ни показват, че ако има някакво положително развитие през последните години в това отношение, то то е пряко свързано с усилията положени в рамките на Натура 2000, програмата LIFE и някои други важни програми на Европейската комисия. Така че ако искате да постигнем целите си в областта на биоразнообразието, неизбежно ще трябва да увеличим и ресурсите за проектите за 2016 година. Ресурсите и за програмата LIFE. Както каза господин председателя, проекта LIFE е малка част от европейския бюджет. Основната част се отпуска по смисъла на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието, така че приканвам да има достатъчно ресурси за тази програма. Благодаря, господин Турнан. Госпожа Турнан. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя за проектостановището. Също времено обаче бих искала да се спра на няколко момента, които според мен са важни. Първо, финансовите инструменти. Разбирам, че трябва да се изготвят политики в областта на околната среда в Европа. Разбирам, че тези инструменти ни дават възможност да се разработват проектите, но нека да бъдем внимателни. Инструментите, като Европейския фонд за стратегически инвестиции, например, не, не ни удовлетворяват. Ако просто местим финансови ресурси от една зле определена програма към друга, то тогава аз съм против. Необходимо е администрацията и ведомствата на някои държави членки да действат коректно, а не просто да увеличават бюджета си. Ако става въпрос за увеличаване на бюджета, аз бих възразила. Ако а, се предвижда също така и замяната на някои влакове в метрото а, или премахването им, което ще доведе до повече а, задръствания, аз съм против. Трябва да компенсираме е, хилядите европейски данокоплаци, за а, тази политика в областта на околната среда, която следваме само ние, но не и най-големите замърсители в света. Ние харчим пари на дънакоплаците, Нека да не го забравяме. И накрая, относно агенциите. Не може да ни укорявате за съкръщаване на бюджета и за съкръщаване на персонала на агенциите, при положение, че Европейския съюз изисква същото от държавите членки. Въпросите, които разглеждаме тук в нашата комисия, не могат да довеждат до допълнително намаляване на човешките ресурси. Просто се нуждаем от по-прозрачно управление на вече отпуснатите средства. Ако не можем да се справим, ще трябва да проведем малко по-задълбочена дискусия в това отношение. Нуждаем се от средства, които да отговарят на нашите нужди, а не средства, които да доведат до повече автономия за съответните агенции. Благодаря. Не знае дали комисията би искала да отговори по-специално наказаното от членовете на парламента за агенциите. Има някои съкръщения, които като че ли не отговарят на нашите искания. Благодаря, господин председател. За агенциите, да. Работата им е трудна, както тяхната, така и работата на комисията. Съкръщенията на персонала сега попадат в рамките на процедурата по рационализация на работите, работата на агенциите – Целта е да се даде възможност на персонала да насочи вниманието си към основните приоритети на съответната агенция. Съкръщаването на персонала вече бе обсъдено с агенциите и сме убедени, че отпуснатите ресурси са достатъчни за изпълнението на задачите. химическата агенция има някои ограничения и там, да, действително, средствата могат да се отразят на задачите на агенцията за следващата година. Ще помислим обаче внимателно какви са последствията от направеното от нас предложение. Благодаря. Благодаря. Не знае дали някой друг иска да вземе думата. В такъв случай нека да ви напомня графика. Крайен срок за внасяне на измененията 17 юли. През септември ще гласуваме в парламентарната комисия. И 3 септември е крайният срок за внасяне на изменения в комисията по бюджета. Ще гласуваме в комисията по бюджета на 22 и 23 септември. Пленарна зала ще гласувам през октомври, най-вероятно на 2. Мисля, че с това може да приключим сутрешното ни заседание. Ще се видим след обед. Благодаря.